Il Presidente. Председателят. Чеса. Buongiorno colleghe e colleghi. Il primo punto. Добро утро, скъпи колежки и колеги. Инга Галла sui diritti fondamentali dell'Unione Europea. Първата точка в е, дневния ред са основните права в Европейския съюз, ефективно изпълнение след влизането в сила на договора от Лисабон. Ще дам думата на госпожа Кинга Гал, докладчик, е, която разполага с 4 минути. Благодаря, господин председателю. Е, Скъпи колеги,